Okay, everybody, we want to maximize the time available this morning. Искаме да използваме максимално времето, с което разполагаме тази сутрин. Стигнали сме до 10-та точка от дневния трет, Още един път казвам добре дошъл на Марио Драги за доклада на Европейския съвет за системен риск ССР. А след като той направи встъплението ще преминем към размяна на мнения. Подчертавам, че той е тук като, като председател на ССР, така че моля ви, ограничавайте въпросите до това, което се занимава до Европейския съвет за системен риск, а не а, Европейската банка, Централна банка, ЕЦР. А, трябва да ви кажа, че има разделяне в докладите между Европейският съвет за системен риск и Европейската централна банка. Марио, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Почитаеми дами и господа депутати, радвам се да говоря пред вашата комисия днес, за да представя първият годишен доклад за дейността на Европейският съвет за системен риск. Всички сте получили копия от доклада, което е публикувано. Публикува се в момента, когато аз говоря пред вас. В моите бележки днес няма да повтарям това, което е вписано в доклада. Вместо това ще обърна специално внимание на три ключови въпроса от работата на ССР през последната година. Въпроси, с които ще се занимаваме и в предвидимото бъдеще. Това са преди всичко оценката на системните рискове. Второ, съставянето а, на здрава макропруденциална рамка в Европейския съюз. И трето, структурното развитие на европейската финансова система в средносрочен план. По-малко от година измина, откакто ние предупредихме, е, че рисковете стават системни след един период на стабилизиране, е, следствие на действията на централните банки и други институции, в последно време имаше нова нестабилност и несигурност, макар и не в нивата, от нивата, които се достигнаха през ноември 2011. Основни предизвикателства продължават да съществуват. Според мен те са ограничена заразяване между страните членки. Макроекономическа стратегия, която заедно с фискалната консолидация трябва да подкрепи а, растежа, а също така преодоляване на економическите дисбаланси в Европейския съюз. Решаване на тези проблеми по решителен и устойчив начин е предпоставка за създаване на по-здрава финансова система, която може да предоставя устойчиво финансовите услуги, които са необходими за една добра економическа дейност. От макропотенциална гледна точка подобни мерки изключват следното. Прилагането на механизми за рекапитализиране и реструктурирането на банките – и второ, подобряване на банковият надзор на европейско равнище. В миналото Европейският съвет за системен риск е подчертавал нуждата от европейски органи, които да действат единно, бързо и амбициозно, за да съхраняват финансовата стабилност. Днес повтарям този призив, като признавам, а, че вече са направени значителни усилия, полезни усилия. В по-широк економически и финансов контекст финансовата система продължава а, да има нужда от приспособяване, за да се а, справи с натрупаните дисбаланси. За банките вече имаме напредък в някои части на Европейския съюз за други финансови институции е особено важно реформите да бъдат напълно проведени и да се спазват. Въпрос, към който ще се върна и по-късно. Европейския съвет за системен риск се занимава с два аспекта на банковото приспособяване. Първо, то трябва да бъде проведено по начин, че да се подкрепя растежа, без да увеличава уязвимостта на финансовата система и банките. Второ, степента на приспособяването на банковия сектор в Европейския съюз трябва да бъде достатъчна, за да се възстанови вярата в доверието в здравината и силата на банковия сектор. Данните а, от много страни в Европейския съюз показват общо стабилизиране на финансовите условия в първата половина на тази година. Обаче, неотдавнешните бурни събития, а, свързани с бъдещите финансови условия, а също така и а, опасенията относно балансовите отчети на банките – и с тяхната свързаност с държавните дългове водат някои до тревоги. По отношение на а, този въпрос а, в банките и финансовата система, а, много важно е да се оценят системните рискове. По това отношение съветът призова своите партньори в Европейската система за финансов надзор а това са надзорните органи на национално и европейско равнище, редовно да събират подробни данни от банките и други ключови участници в финансовата система и да докладват пред Европейския съвет за системен риск. Съветът ще разглежда тези данни на своето заседание през юни. Нека сега да премина към работата, която сме извършили за създаване на рамки, които могат да преодолеят слабостите на условията преди кризата и намаляване на системният риск. Докато създаването на е, СССР беше първата необходима стъпка в това отношение, абсолютно необходимо е създаване на здрава и цялостна макропруденциална рамка за целият Европейски съюз и за отделните страни членки. Както е посочено в годишния доклад, това е един от приоритетите на Европейския съвет за системен е, риск. Още от самото му създаване. Първо, за да се създадат солидни основи за предварителни действия срещу системния риск, е необходимо да се създадат макропруденциални инструменти и мандати. В препоръките си, публикувани през януари, съветът посочи необходимостта от ясно дефинирани макропруденциални правомощия на националните власти за действат било по собствена инициатива, било по искане и съвет на съвета съгласно нашето задължение е, да следим за изпълнението на тези препоръки, първите доклади на страните членки относно техния напред ще бъдат получени в края на юни, е, съгласно механизмът е, за изпълнение на Европейска съвет за системен риск. Ключовата пулка от миналото е, че финансовата стабилност трябва да бъде и финансовите правомощия трябва да бъдат придружени от възможност да се действа. Макропруденциалните органи трябва да имат ефективни политически инструменти, за да могат да действат ефективно, като реагират на сложните и променещи се системни рискове. Европейския съвет за системен риск в момента работи, за да установи минималните инструменти необходими за провеждане на подобна макропруденциална политика в целия Европейски съюз. Второ, ключово значение има макропруденциалните въпроси да бъдат взети под внимание, когато се раз... създава законодателство за финансовият сектор, като се има предвид въздействието, което това законодателство има върху стимулите в финансовата система. Сега искам да спомена някои важни а, въпроси, а, които а, Европейският съвет системен риск следи. Първо, капиталови изисквания а, за кредитните институции. Второ, предложение за създаване на а, търгуване, а, извън борсово търгуване на инструменти, съответни депозитари и така нататък. И трето, част от директивата Омнибус 2, която гарантира застраховането на сектор, застрахователния сектор. И аз затова приветствам напредъкът, постигнат от тази комисия, както и от, от съвета на Европейския съюз в формулиране на предложенията, направени от комисията преди по-малко от година. Вашата работа, заедно с работата на съвета, създава основа за макропруденциални инструменти за борба с системния риск в банковия сектор. За да ви помогнем а, в вашата работа, ние ви писахме а, през март, а, като оформулирахме определени макропруденциални принципи, за да може макропруденциалните власти на национално и, национално и европейско ниво да имат достатъчна възможност да действат навременно и ефективно, за предотвратят натрупването на системен риск в бъдеще. Очевидно, макропруденциалната политика изисква ефективно координиране, като, а, за да се предотвратят а, отрицателните външни фактори. Съветът е готов да изиграе своята роля в това отношение и вече работим за да създадем общи рамки за координиране на националните макропруденциални политики от Европейския съвет за системен риск, когато е така подобна политика може да влияе и на другите страни. Споразумението по ЕМИР е, също беше важно, споразум, важно, за да се приложат полуките от кризата. То включва редица полезни елементи за запазване на финансовата стабилност на Европейския съюз. Съветът започна подготовка за да изпълни задачите, които проистичат от ЕМИР. В е макропруденциална перспектива обаче трябва да подчертая, че ЕМИР не решава процикличните ефекти или пък допустимата на колатералите на, и клиринга. Е, за това съвета продължава да мисли как може изискванията за обезпеченията могат да бъдат дефинирани така, че да бъдат по-надежни. Новите регулаторни рамки за застрахователната дейност сега се в процес на финализиране. Е, става дума за някои важни аспекти, като дългосрочните гаранции, които ще бъдат обсъдени през следващите няколко дни, като част от триалогът Омнибус 2. Е, диалог, триалог, в който вашата комисия активно участва. Съветът е, съзнава, че някои от проблемите са потенциално, имат значение от макропотенциална гледна точка. Особено новите регулаторни рамки платежоспособност 2, така наречената Solvency 2, може да увеличи е, процикличността на баланса на осигурителите. И това трябва да се вземе предвид, когато се е, е, взимат законодателни решения за смекчаване на цикличността. Ключово значение има подобни инструменти да бъдат така замислени, че да постигат ясно своите цели и да гарантират, че тяхното използване има съответните положителни резултати. И накрая, искам да се спра на някои средносрочни структурни стъпки, предприяти от съвета, за да можем по-добре да разберем последъците от системният риск и да идентифицираме съответни политически реакции за една по- устойчива финансова система. Европейският съвет за системен риск отделя специално внимание на структурните аспекти на традиционния банков сектор и на така наречения банков сектор в сянка. Преди да кажа нещо за тези два сектора, искам накратко да кажа няколко думи за цялата финансова система, която в момента е в процес на регулаторна реформа във всичките си части. Важна цел на тези реформи е да се осигури от устойчиво предоставяне на финансови услуги от тази финансова система на цялата економика. В Европа финансовия сектор обикновено е центриран около банките, но някои от негови дейности може би ще бъдат прехвърлени към други, по-малко регулирани части от системата. Като пряка последица на сегашната криза или като резултат на промяната в стандартите и регулаторните документи. Защо един подобен процес по принцип може да бъде от полза за системата? Докато този систем може да бъде от полза, той трябва да бъде внимателно следен, за да не се появят нови пунктове на уязвимост. А сега, ако погледнем банковия сектор, началото на финансовата криза показа сериозните слабости в неговата структура – е, и е, тук е, идва нуждата от приспособяване и преход към по-устойчиви финансови структури. Това приспособяване обаче е възпрепятствано от условията в европейският междубанков кредитен пазар. В резултат на това банките се опитват да използват иновационни финансови инструменти – инструменти за финансиране. Ние разглеждаме всичко това от макропруденциална гледна точка, за да може да се гарантира да не се създадат нови системни пунктове на уязвимост, които да не бъдат предвидени. Всичко това води до опасения относно ангажираността на банковите активи прекалените тежести върху банките активи може да увеличи нестабилността на системата и да затрудни достъпът до, до пазарите и до частните пазари. Нещо повече, всичко това може да има последици за нивото на взаимосвързаност в системата, както и за трайността на възможностите за финансиране по време на бъдещи финансови и економически кризи. Ако погледнем сега банковия сектор в сянка, може, неговата нестабилност бе демонстрирана от финансовата криза. Елементите на този пазар играят важна роля във връзката между банковия сектор и сложните вериги финансови е, посредничества, които са част от тази система. Пряко или непряко те помагат е, за създаване на сериозни лостови ефекти в някои економики. Както се казва в годишния доклад, съветът вече започна работа в тази област. Това предвижда идентифицирането и оценката на потенциални системни рискове, свързани с европейските а, фондове върху а, паричните пазари. Европейският съвет също финализира своят отговор на консултацията, започната от Европейската комисия, чрез нейната зелена книга върху банковия сектор в Сянка, публикувана тази зелена книга тази година. Мерките за справена с системният риск в банковата система в Сянка трябва да отговарят на конкретните системни рискове. Много важно е да се обърне хоризонтално внимание на економическата природа на финансовите дейности като се гарантира, че дейностите, които се провеждат в системата, да бъдат достатъчно зрели а, и ликвидни. И а, всички а, лостови инструменти да изпълняват а, съответните пруденциални изисквания. Накрая, особено важно е да се гарантира а, глобална последователност и пълна транспозиция в Европейския съюз на политическите инициативи, които за които е постигнато споразумение на международно ниво, включително и е, съвета за финансова стабилност. В това отношение е, съвета за системна риска ще е готов да работи с всички институции в тясно сътрудничество. В заключение ще кажа, че краткото резюме на нашата дейност, което ви представих, Нашата дейност се извършва с пълна подкрепа на всички институции и органи, които членуват в Европейския съвет за системен риск, включително а, консултативният научен комитет и, а, консултативният, и консултативният технически комитет. В тясно сътрудничество работим с трите европейски надзорни органа. Ние сме им благодарни за тяхното сътрудничество. Благодаря за вниманието ви. Благодаря, Марио. Сигурна съм, че когато бъдат зададени въпроси, ще се спреме на по-актуалните събития за държавите членки. Както казахте за директивата за капиталови изисквания, парламента вече предвиди много изисквания за отчетност в своята позиция във връзка с активите, с отпускането на кредити, ценни книжа. Това са все въпроси, свързани с паралелния банков сектор и неговото ограничаване. Тъй като паралелното банкиране е стъпило с един крак в официалното банкиране, мисля, че е хубаво да се затегне самият режим за банковия сектор. В момента се водят преговори в рамките на триалог по тези въпроси. Първият ми въп... въпрос Всъщност ще задаваме въпросите по групи. Първи въпрос е на Пабло, втория на Елиса. По два въпроса и след това ще отговаряте. Благодаря. Благодаря, господин председател, драги, за това, че сте дошли при нас и докладвате за първият годишен доклад на ССР. Действително имаме една тежка криза. Пазарите биват наказани несправедливо, се наказват точно отделни държави включително такива, които са ликвидни и взимат правилните политически решения. Е, рисковете в Испания са по-големи от когато и да било, въпреки консолидацията на бюджета и спазването на целите по дълговете, по дефицита. Ние прилагаме в момента структурни реформи, независимо колко са сурови мерките, те не са достатъчни за постигане и възстановяване на финансовата стабилност. Питам се дали може би липсващите мерки са виновни в наказването на пазарите. И се питам дали това не води до повишаване на системния риск. Опитът ни в миналото показва, че СССР успя да намали системния риск и да стабилизира системите. Какво може да се направи, за да се възстанови финансовата стабилност? Какви мерки трябва да бъдат предприяти от финансовите институции на Европейския съюз, за да може да се възстанови стабилността в еврозоната? Имаме голям проблем. 11 въпроса за около половин час. Затова ще се задават по 3 въпроса, Лиса и след това Вулф. В първата група остават. Вие имате право да ми отговаряте на въпроси, свързани с Европейска централна банка, господин комисар. Лиса. Благодаря, господин Драги, че сте дошли при нас. Вие отговаряте за Европейския съвет за системен риск и сте председател. Питам се как стои въпроса с системния риск в Европа, дълговете на банките, на държавите. Това са големи проблеми. Отношенията помежду им не станаха по-прости, а напротив по-сложни с напредването на кризата. Как виждате новата организация на европейските механизми за гарантиране на защита при банкови задължения и държавни задължения, за да не се заразяват взаимно страните една с друга. Как виждате от една страна ролята на съвета и от друга страна стабилизационният механизъм? смятам, че трябва да намалиме риска в Европа. Втората ми бележка е следната. Как виждате отговорността и пълномощите, които са ви възложени в тази връзка? Yeah. Е, Благодаря, казва новият член на парламента задачата на съвета е да анализира рискове и да предупреждава. В Испания банките са в големи трудности. Искам да попитам какви предупредителни сигнали е направил Европейския съвет, за да се справи с трудностите в банките в Испания. Второ, в Financial Times наскоро бе предложено, че щом вече няма истински фискален съюз, трябва да има един банков поне съюз с гарантиране на влоговете и с банков надзор. Това предложение бе разпространено от Барозо, европейският комис, комисар, който прие това нещо. Така че ме интересуваме как да се ограничи риска. Благодаря. So, thank you. Благодаря. Както виждате, ние ви считаме за източник на мъдрост по всякакви въпроси. тъй като предполагам, че системни ръзки има отношение към много въпроси, така че моля да отговорите на зададените въпроси. С ваше позволение ще отговоря заедно и на трите въпроса, защото до известна степен отговора покрива всички зададени въпроси. Нека да направя едно встъпление първо. Финансовата криза, която се разрази преди 4 години и половина, промени нашето виждане за риска доста сериозно, бих казал, и тя повиши степента на нашето желание да избягваме риск доста сериозно. Относно банковата система, нива на капитал и на лостов ефект, които се считаха за целесообразни, допреди кризата изведнъж станаха нецелесообразни. Затова се приведоха и първите мерки за намаляване задлъжността, декапитализация, рекапитализация, след това бяха намер... изготвени мерки срещу държавите и, и техния бюджет. Нивата на задлъжнялост, които се считаха за безпроблемни, вече не се считаха за безпроблемни от пазара. Изведнъж се промениха и сроковете за корекции. И то сериозно. и се искаха много по-радикални мерки от държавите. Същото се случва сега с еврозоната. Конфигурацията, която е на лице 10 години, се считаше принципно за устойчива. А сега се счита за неустойчива и че изисква допълнителни мерки. Значи това е контекста на сегашната ситуация. А ние трябва да се зададем при тази ситуация въпроса какво трябва да направи ЕЦБ. Тя може ли да запълни бездействието на държавите членки в фискално отношение? Отговорът е не. Това не е нито в правомощията и нито е нейно задължение. ЕЦБ може ли да запълни бездействието на държавите членки в структурно отношение? Отговорът отново е не. Структурните реформи нямат почти нищо общо с надзорната политика. И на последно място, стигам до същината на въпроса. ЕЦБ може ли да запълни празнотата, която остава от липсата на управление в еврозоната? Отговорът е не. И нека да се дадем въпроса, какво може да направим сега? Коя е следващата стъпка? Както вече казах при последното изслушване в тази комисия, следващата стъпка е ръководителите да определят своето виждане за определен срок от сега на... напред. Как ще изглежда еврозоната за определен период напред? Какво е европейското виждане? Колкото по-бързо се определи това виждане, толкова по-добре. Всички се спомняте пътя към Паричния съюз. През 85-та бе първия доклад, който трасира пътя, целите, крайните резултати, условията, които трябва да се спазват също трябва да се направи сега. Да имаме крайна дестинация и условията, които трябва да бъдат спълнени, за да се достигне до крайната дестинация. Това придобива все по-голямо значение във всяко едно отношение. В много държави, в повечето, положението е следното. Като на човек, който пресича река, се изправи срещу много силно течение и се намира насред реката – той продължава да се бори, но не вижда другия бряг, защото има мъгла. Ние искаме да се разсее мъглата днес. Течението ще остане силно. Насрещния вятър ще остане силен. Но поне човек ще вижда крайната дестинация. Крайната точка. Това според мен е най-важното в контекста на растежа, който могат да направят нашите ръководители – това е действието, което ще доведе до намаляване на задлъжнилостта, до степента на желание за избягване на риска в системата. Ще ви напомня един исторически факт. Паричният съюз, нали всичко бе наред и изведнъж през 1992 година имаше референдум в Дания – референдума поставя под въпрос пътя, който бе трасиран за паричния съюз. Моментално се качиха лихвените проценти, сериозно. Те останаха високи няколко години, докато отново не си изчистихме визията за пътя. Е, сега сме в същото положение. И трябва да направим това, което вече казах. Много важно е човек да определи, да изчисти виждането си. На следващото място идва въпроса. Как може да материализираме е, тази по-голяма яснота? Една от мерките, които може да направим е именно да изградиме банковия съюз. Предлага се да се създаде една система с три стълба Европейска схема за гарантиране на депозитите, Европейски фонд за разрешаване на кризисни ситуации и по-голяма централизация на банковия надзор. Във връзка с фонда за разрешаване на кризисни ситуации, това е фонд, от който ще се финансира разрешаването на проблеми с системно значими банки. Тъй като човек иска да запази тези системни банки, тъй като те съдържа елементи, които са от ключово значение за, фина, за економиката. Например, платежната система. Когато има проблем с банка, има нужда от финанси. И именно от този фонд ще дойдат част от необходимите парични средства. Та принципно това са трите основни стълба, по линия на които ще се материализират допълнителните мерки в самото начало. Мисля, че това до голяма степен отговаря на много от зададените въпроси, ако не се лъжа. Волф, искате уточняващ въпрос. Момент, само да разбера нещо. Когато казвате европейски, имате предвид за еврозоната или за целия Европейски съюз? Вижте, това са проблеми на паричния съюз, на еврото, а не на Европейския съюз. Благодаря. Искам да ви напомня за доклада Ферери, който бе изготвен от комисията преди две години. Доста подробно там сме изложили начина за създаване на този фонд за разрешаване на кризисни ситуации в банките, който става все по-популярен на други места сега. Понякога не се ще да действате незабавно след нашите предложения, но знам, че тук не носите вина за забавенето. Дакия Няпин, Свен Кикел и Мариса Матия са следващите, които ще задават въпроси. Благодаря. След национализацията на Дексия остана само един холдинг, който реализира сериозни загуби в изражение на милиарди евро миналата година. Банката се превръща в лоша банка. Някой казва, че понякога ЕЦБ ще се превърне в лоша банка, но това вече възлиза Дексия. Според плановете е, в Белгия има голяма възможност да не се избегне рекапитализацията на Дексия и че това трябва да стане възможно най-скоро. Въпросът ми е, рекапитализацията на Дексия необходима ли е, като си има предвид нейната системна тежест? И на второ място, акционерите в Дексия не само предприеха стъпки към председателя, но решиха да увеличат акционерния капитал, стъпка, която бе критикувана като опит за избягване на рекапитализацията, за заобикаляне на правилата. Какво мислите за подобни практики? Марио, благодаря вече си тук е, в залата с нас. Като един от докладчиците за надзорния пакет, смятам, че е важно да изслушаме този първи годишен доклад. Аз накратко се запознах с информацията в интернет и мога да кажа, че има доста положителни практики по отношение на работата с ЕЦБ по законодателни досиета, за което искам да ви благодаря. По време на законодателния процес сте предприели много важни мерки за Омнибус, например, които са добре дошли. Същевременно трябва да кажа, че годишният доклад е в известен смисъл пропусната възможност. От доклада аз очаквах да получа пълна представа е, за състоянието на финансовата стабилност и макроекономическите системни рискове. Само, че доклада по-скоро отразява вашите действия, които сте предприели и не дава възможност с цифрово изражение човек да придобие представа за реалното положение. Искам да питам, ще промените ли подхода? Ще представите ли по-пълна информация и картина идната година? Може би междувременно можете да дадете допълнителна информация чрез друг доклад. Относно банкия, миналата година ЕБА каза, че ще има нужда от рекапитализация 1,33 милиарда евро. Сега се говори за 19 милиарда рекапитализация. Като междувременно вече са отпуснати 4,5. Нали, сме сериозно разминаване, което представлява качествен проблем. Какво препоръчва Европейския съвет за системен риск да се избегне подобен рецидив и за да се осигури прецизна информация за подобни въпроси, които имат голямо системно значение. Матиас. Благодаря, господин председател. <clears throat> господин Драги, благодаря, че днес сте дошли при нас. Системните рискове са в тясна връзка с други въпроси. Съжалявам, ако трябва да кажа нещо за Европейската Централна банка, но тя е неделима от тези процеси. Знаеме, че настоящото положение в еврозоната е много трудно и стои във връзка с задълженията в Европа. Или ще намерим европейско решение, или ще се наложи краткосрочно да преструктурираме държавните задължения. Особено в държавите, които са в края на Европейския съюз, територията на Европейския съюз. Така че Банкия ще бъде рекапитализирана и по принцип натиск върху пазарите ще се увеличили и държавните дългове ще станат по-големи или ще стигнем до криза на банковата система. Много предприятия имат проблеми. в активите, в пасивите на национално ниво има също проблеми и в тази връзка имам няколко въпроса. Първо, относно ликвидността на банковото дело в отделните държави. До сега това беше отговорност на отделните държави. Това е центрифугална сила, центробежна сила. Съжалявам, многократно бях казах да, бъде, да поставите въпрос си. Да, да, сега ще го поставя, Казва от залата участничката тази центробежна сила се подкрепя всъщност и ЕЦБ ще продължава да има да разполага с евро, така ли? Благодаря. Искам да напомня на депутатите, че имат възможност за въпроси, а не за изказвания речи. Марио. Първо, искам да ви поздравя вас и за комисията, че ми казахте това, което щях да кажа преди две години. Ние колективно носим отговорност, че не се вслушаме вашите съвети своевременно. Първият въпрос касаше рекапитализацията на Дексия. Отговорът, който мога да дам е, че това е в правомощите на националния надзорен орган. Иначе, принципно, това, което се става с Дексия и Банкия, е следното. Винаги, когато се сблъскаме с някаква сериозна нужда от рекапитализация, ако се върнем назад във времето и видим реакцията на отделни държави, надзорни органи, ще видим, че първото, което правят те е да подценят възможността на проблема – след това се прави първа оценка, втора, трета, четвърта. Това се случва, бих казал, абсолютно навсякъде. Ако човек се вгледа в всички държави, ще видите, че те всички правят едно и също нещо. Това е възможно най-лошия вариант. Защото в крайна сметка всеки ще свърши това, което трябва, само че цената е много по-висока. Така че призовавам всички държави да обърнат внимание на този факт. По-хубаво е човек да греши повече в самото начало, като прогнозира повече, отколкото да прогнозира по-малко в самото начало. По-хубаво, когато се прави оценка на необходимостта от рекапитализация на дадена банка, по-хубаво е прогнозите да са завишени, отколкото занижени както сочи болезният опит, който натръпахме с времето. И така стигаме до втория въпрос. Определено можем да представим междинен доклад за финансовата стабилност на еврозоната. Това определено може да го направим. Причината, поради която доклада е в сегашния си формат, е, че се поставя акцент върху работата на Европейския съвет за системен риск. Това е конкретен доклад по конкретни въпроси, които касаят работа на Европейския съвет и не се прави оценка на цялостното положение в момента. Но ние определено може да се слушаме във вашия съвет и да изготвим междинен доклад, който да дава по-пълна картина. А сега относно банки. Това е друг пример за това, което казах вече. Определено човек трябва да драматизира в самото начало. Това е по-добре. Иначе полуката е, че има необходимост от допълнителна централизация на банковия надзор, особено, казвам, за големите системни групи. Системни групи не означава само тези с трансграничен елемент. Защото ако видим случая с банки, ще видим, че там няма трансграничен елемент, но отново има сериозно системно значение. Та това е полуката, която аз извличам. И последният въпрос, ако правилно разбирам, става дума за действията, които може да извърши ЕЦБ, за да смекчи банковата криза. Аз вече намекнах какво може да се направи преди. Много неща могат да се направят. И много неща сме направили. Намалихме ликвения процент два пъти. Предприехме действия спрямо изискванията за резерви. Сключихме споразумение с федералната система в САЩ. Разширихме критериите за допустимост, за обезпеченията, за да може достъп да получат не само големите, но и малките и средни банки. Всички тези мерки преследваха една и съща цел – да се отстрани един основен проблем за банките, с който те се сблъскаха в края на миналата година, а именно липсата на финансиране – Достатъчно ли е това банките да започнат отново да отпускат кредити? Отговорът е не, защото има още два въпроса, които пречат на кредитирането. На първо място, отвращението, така да се каже, към риска. Условията по кредитите бележат леко подобрение от месец насам. На принцип, но кредитите, които се отпускат в много държави членки, не са големи заради Отвръщението към риска, който все още е голямо. И втората причина е липсата на капитал. ЕЦБ не може да реши тези два проблема. С отвръщението на риска може да се борим само частично, относно липсата на финансиране, само този елемент. Но иначе не може да решим и изцяло двата проблема, за които казах, за да се подобрят условията по кредитите. А, благодаря. Благодаря ви, е, че вие подчертахте, че ще слушате а, как, становището на Европейският парламент. А, а това е много важно в рамките на многобройните триалози, които водим и особено в светлината на така нареченото а, отношение на кашовите резерви, CRD. Аз сега ще дам думата на Марта Андреасен, Алфредо Палеони и Макарти. Марта, благодаря, госпожо председател. Първият ми въпрос е каква е ползата от стрес тестовете, които се проведаха за банките? Миналата година имахме такива тестове, те не можаха да установят или предотвратят случаи, като например случаи с банкия. Какво е тяхното бъдеще на тези тестове? Втория ми въпрос. Испанските банки а, значи сега страдат от а, балона на жилищните спекулации. Защо да не използваме а, случая банките, които са взели неправилни решения, да си платят за това. Защо трябва да накоплатите да плаща за погрешни стъпки в частният сектор? По този начин частният дълг се превръща в публичен дълг. Благодаря. Алфреде. Алфредо, Благодаря, госпожо председател. Господин председател, драги, най-новите финансови сътресения показаха, че е необходимо да се ограничи подвижността на пазарите, по-специално държавните книжа. Поведението на банките и институционалните вложители, също надзора, влияе на стимула на инвеститорите. Какво може да се направи за създаване на по-големи насърчения? Точно средно и дългосрочните инвестиции трябва да бъдат насърчавани, а не да бъдат отблъсквани не сте ли съгласни с много економи, економисти, че най-големият краткосрочен риск е рискът от това, че вложителите и кредиторите ще си изтеглят парите? 24 милиарда са изтекли от Гърция. Знаете, намаляват влоговете в Португалия и в Гърция, увеличават се в Великобритания и в Германия за сметка на това. А, какво мислите за една паневропейска система за гарантиране на влоговете? Каква защита може да се осигури на спестителите и вложителите? И ако влоговете не бъдат гарантирани от подобна схема, как може да се защитим от неплатоспособност? Ако има, например, една, един срив на цялата банкова система. Е, интересни въпроси, казва председателката. Господин Марио Драги. Стрес тестовете е, ще приключат през юни идната година. Имаше и преди това серия от е, стрес тестове, които бяха проведени преди малко повече от година. И а, всичко това показва, че е необходимо много по-тясно сътрудничество между националните надзорни органи, и е, централният механизъм за банков надзор, който замисляме. Много важно е централизирането на банковият надзор, както показа случая с банки, а пък и други. Може би много по-лесно може да се управлява а, е, рекапитализирането на банките, ако решението се взима централно. Според мен това е полуката, която може да извлечем от всичко това. Втория ви въпрос е много уместен. Защо продължаваме да наливаме пари парите на данакоплатеца, за да рекапитализираме банките. А, и да плаща данакоплатеца с публични средства за грешни решения в частния сектор. А, Пруденциалното регулиране е отговор на, отговорът на вашия въпрос. Необходима ни е система, която да изпълнява две задачи. Първо, никога повече да не използва парите на дънакоплатеца, за да решава системни проблеми. И второ, никога повече да не се получават нарушения в платежната система, каквито наблюдавахме сред кризата с банката Lehman Brothers. Тези проблеми а, формулирахме от техните отговори още преди две години. Общата система за гарантиране на депозитите е част от тези решения. но това е въпрос на бъдещето. Какво става в момента? Банките се много пъти ефтаназират и стават неплатъчеспособни и не могат да плащат на кредиторите си. Ние установихме, че ако подобна неплатъчеспособност не бъде овладяна, тогава тя става системна разширява се и една местна банкова криза се превръща в системна криза на банковата система. И за да се предотврати подобна системна криза, националните правителства решиха а, да използват този път. А, разбира се, не във всички случаи правителството решава това. Някои банки бяха оставени да фалират. А, приложи се към тях евтаназия и, и те вече не съществуват. но е, това е причината, това е причината за сегашните действия. Имаше, беше ми зададен въпрос, има ли пруденциални регулаторен механизъм, който може да намали нестабилността в, в е, държавните, на държавните облигации. Ако мога да се опитам да реформулирам въпроса така. Можем ли а, да придадем не нулева тежест на а, риска на държавните облигации? Значи, към този въпрос трябва да се подхожда много внимателно. Особено като имаме предвид е, институционната структура в еврозоната. Въпросът е всъщност какво води до такава а, летливост, до такава нестабилност а, на стойността на държавните облигации, пък и на други а, финансови инструменти. Знаете, имаме фискалната криза, структурната криза, криза на управлението. И тези три кризи не се считаха, че са критични е, кризи преди да започне финансовата криза. А сега нестабилността е, е, е характерна черта на целият финансова система, включително на държавните облигации. На последния въпрос искам да дам един единствен въпрос. ЕЦБ ще продължи да дава заеми на платежоспособните банки. ЕЦБ ще продължи да поддържа ликвидни линии, с които да помага на платежоспособните банки. Мога сега да ви кажа нещо, което е новина. Преди три седмици бяхме принудени да суспендираме четири гръцки банки е, като от, от нашите финансови операции. Те повече не, а, не, не, не бяха. А, доп, не можеше да се допусне а, те да участват в тези операции, защото нямаха капитал. След тяхната рекапитализация, тези четири е, гръцки, гръцки банки отново се включиха в нашите а, е, валутни парични операции. Тоест, ние така действаме. Готови сме да осигуряваме ликвидност чрез заеми на платежоспособните банки. Имаше въпрос за размера на тези фондове, напомня председателката. В нашата комисия много често говорим за банките, но какво правим фактически за онези, които са вложили парите си там, задава въпроса отново а, преждеговорившата. А, какво ще стане с, техните влогове, ако а, има излизане от еврозоната? Част от парите, които се изтеглят от тези банки, се влага извън еврозоната. Както казах, влоговете ще бъдат защитени а особено ако създадем Европейският фонд за гарантиране на влоговете, но не мисля, не мисля, че вложителите са загубили пари а, поради банковата система. Не са, все още не са загубили, се намесва задалата въпроса. А, като че ли много разговори се водят в залата. Имаме още два въпроса. Ако може, запазете тишина, за да може бързо да чуем тези въпроси и техните отговори. Призовавам ви да запазите тишина. Още два въпроса. Софи Интвелт и Дьоги Софи. Да, благодаря, госпожо председател. Моя въпрос е кратък. Ще повторя въпроса, който ви зададах по време на диалога, за паричния диалог. Задавам ви въпроса на ново, тъй като той е все още актуален. Как оценявате проблема за частният дълг в системата на холандските ипотеки? Холандската ипотечна система. Това първо. Второ, доволен ли сте? Смятате ли, че получавате надежна и пълна информация? преди всичко от пенсионните фондове и техните пасиви и второ от банките, които могат да имат системно влияние върху Европа, пък и извън Европа. Благодаря, моля, казах, не дейте води разговори в залата. Няма да продължим преди да се възсарите тишина в залата. Моля, прекратете разговорите, казва председателката. Е, ще започна да спомена, ви споменавам поименно, за да се засрамите, ако не спрете да го ведете. Благодаря, Шеран. Радвам се, че господин Драги днес е тук. Добре дошъл, дошли при нас. Две директни въпроси. Първо, рекапитализацията на банките. На 1 юли ще влезе в сила ЕСМ. Има спортни, спорни изказвания относно това, че банките ще използват парите по определен начин. Ще има възможности и ще могат ли тогава банките да използват тези пари за рекапитализация? Вторият ми въпрос е свързан с системните рискове. Предвижда ли се механизъм за избягване на това хората, които са вложили пари в банките, да се втурнат към банките и да изтеглят всичките си влогове? Има ли защита механизъм срещу това? Well, as far as the first question is concerned... Що се отнася до първия въпрос, Националната централна банка в Холандия е, отправи предупреждение именно по този въпрос, именно, че много се притеснява от положението. И сега ще видим какви мерки ще предложи Централната банка там, които ще бъдат отсъдени в на следващото пленарно заседание на Европейския съвет за, системна, за системен риск през юни, а може и по-рано от това в съответната комисия на съвета. Така че ще се предприемат действия. По втория въпрос. Това е въпрос, който е, е в главите на повечето от нас. След описа с EFSF, как може да сме сигурни, че ESM ще работи? Има много пари, обаче ако никой не може да ги пипа, все едно ги нямаме тия пари. По различни съображения, отчасти заради лоши опит в миналото, не съм толкова оптимистичен, че ESM е ще се, работ... ще се използва много в бъдещето. Сега се твърди, че този фонд може да се използва за рекапитализация. Проблема не е толкова в самата рекапитализация като такава, а по-скоро дали може да се извърши пряко рекапитализация или трябва да се мине през правителството. Ако трябва да се сключи, ако се сключи споразумение между правителство и ЕСМ, тогава може да се използват тези средства за рекапитализация. Така че въпросът определено е в нашия кръгозор, но не искаме да се стига до проблеми с ИСМ. Но така или иначе смятам, че този механизъм ще се използва по-често. Относно вложителите и изтеглянето на средства от банките, масовото изтегляне на средства. Значи това е свързано с въпрос, който вече бе зададен. Опасяваме ли се от подобна ситуация? Отговорът е, не разполагаме с целият необходим инструментариум да се справим с подобен проблем в контекста на платежоспособни банки. Имаше още един въпрос на Софи за ипотеките. За пенсионните фондове ли ставаше дума? Дали сте убедени, че имате пълна информация за пасивите на пенсионните органи, също и за банките от системно значение, които са извън Европейския съюз. ESM е, е механизъм не само за еврозоната, а за Европейския съюз. Относно информацията за банките извън еврозаната, които са със седалище европейски държави членки, ние получаваме информация. Ако става въпрос за банки със седалище извън Европейския съюз, получаваме известна информация чрез сътрудничество с други национални надзорни органи. Това е малко извън мандата на Европейския съвет за системен риск но пък е в рамките на ИФСБ. Така че се обменя доста информация между националните надзорници. Иначе не сме се поставили по-високи амбиции. Искаме да имаме пълен, открит, ранен обмен на информация. И както вече казах, особено що се отнася до еврозоната, може да се направи много повече в това отношение. Благодаря. Благодаря, благодаря, че отговорихте на различните въпроси. Преминаваме към гласуване. Айлин ще вземе председателския пост по време на гласуването. Кратка пауза преди да пристъпим към гласуване.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 Um, Моля да започнем, да направим тест, да изпробваме апаратурата. Служете си картите за гласуване, ако обичате. Моля, гласувайте произволно, за да изпробваме системата. Sorry, I was said those that haven't found the strength to press their button, could you press again? 38 са карите, 27 са гласувани, така че тези, които не са дости... настиснали достатъчно силно бутончето, моля да го направят отново. Значи резултата сега е 33, подобри се. Картата ми ще дойде след 2 минути. Добре, ще сложим в бройката и вас. 34. Липсват още 4. Вас ви записах в списъка, няма проблеми. Shall we just go now? It's fine. Okay. Um, what I propose to do uh, is... Предлагам следното. Да гласуваме без да използваме системата, само ако резултатът е неясен тогава ще гласуваме. И ако има компромис, тогава ще гласуваме задължително със системата, за да се ускори процедурата. И така, да гласуваме доклада Краца, привлекателност на инвестициите в Европа, изменение 400, който е за. Yeah, okay. Против, въздържали се, приема се. 41 за против, въздържали се, приема се. 42, което е съвместимо, който е за. Електронен режим на гласуване, за да проверим резултата. 42 изменение. I close the vote now. Край на гласуването. 17 за 22 против отпада. Мисля, че сега трябва да гласуваме първоначалния текст или не. Не. Добре, 43-то изменение, който е за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, който е за, приема се. Компромис Б, който е за, приема се. Компромис С. Това е по езиков въпрос, така че не гласуваме. Компромис С. Който е за, приема се. Изменение 53 за. Приема се. 54 за. И това се приема. Компромис Д. Приема се. 57 за. Приема се. 58 за. Приема се. След това устно изменение по 59-то. За, против, приема се. Да проявим ли с системата? Набързо. Който е за, Изглежда сега всички са за. Приема се. Няма да гласуваме 59-то, 60-то, който е за, против, приема се. Компромис е латинско, който е за. Приема се. Момент има разделно гласуване. Компромис е латинско. Първата част, която преключва с Financial Transaction таксата Global Level, който е за. Против. Приема се. Гласуваме втората част, който е за. Против. Приема се. 65-то изменение, който е за, против, приема се. 66-то за, отвърля се. 67 за, ще проверя. Моля да гласувате 67. Край на гласуването. 15 за 24 против. Ясен е резултат, отхвърля се. Трябва да гласуваме първоначалния текст? Да. Гласуваме първоначалния текст, който е за, против, приема се. 68 за, против, приема се. Компромис F за. И тук имаме разделно гласуване. Така че първата част започва с Welcomes the ECB's Longer Term Refinancing Operations. До Massive in the Future, който е за, приема се. Втора част от Consider Stat до Medium Size Enterprises, който е за, против, приема се. Компромис Г, латинско, за, приема се. 74 то за, приема се. 75 за. Да проверим електронен режим на гласуване. Мисля, че се приема, но за всеки случай да проверим. 75-то. Yes, that is clearly rejected. Отхвърля се. 76 за. Приема се. 77 за. Приема се 78 за. Против. Приема се. 17 параграф, Първоначалният текст, който е за. Приема се. 79 за. Отвърля се. Първоначалният текст, точка 18, който е за. Приема се. 80-81, те са идентични, който е за да вдигне ръка. Приемат се. 82 за. Приема се. Компромис хаш за. Приема се. 86 за. Приема се. Компромис и за. Приема се. Компромис Ж. Приема. Който е за. Всъщност има две части. Първа част. Increase Public Investment, който е за, приема се. Втора част. За. Приема се, доколкото виждам, тъй като двете основни групи са за. 93 за. Приема се. 94-то за, приема се 95-то за, приема се 96-то, за, приема се 97-то, приема се 98-то, приема се 99-то. Дигнете ръка, моля. Електронен режим на гласуване 99-то. Край на гласуването. Отвърли се. Първоначалният текст, който е за, приема се. Преамбюла. Може да гласуваме блок от 1 до 8 или има разлики в вашите списъци за гласуване? Съгласен ли да гласуваме блок от 1 до 8? Извинявайте, пропуснах изменение 100. Който е за 100? Изменение 100. Пропуснах го. Извинявам се. Либералите за или против сте? Отхвърля се в такъв случай. Защото всички са против. Първоначалният текст гласуваме. Който е за, приема се. Сега прием бил анблок от първо до осмо. Съгласни ли сте? Добре, гласуваме анблок за, приемат се. След това първоначалният текст от за 33-34, който е за, приема се. Девето изменение, господин Гигълс, за, мисля, че се отхвърля, но ще проверя. Двадесет три на 18. Отхвърля се. That's okay. That's still uh, oral amendment. Yes, we have an oral amendment to be voted on 10. Устно изменение, който е за, приема се. 11. За, приема се. След това първоначалният текст за, приема се. 12 за, приема се. 13 устно изменение. Не гласувахме точка Б. Първоначалният текст. Гласувахме го казва председателя. 13-то се отегля. Само да проверим. Свен го е отеглял. Значи гласуваме първоначалния текст. Който е за, приема се. 14 за, отхвърли се. 15 за, приема се. 16 за, приема се. 17 за, приема се. 18 за, приема се. 19 момента отпада. Първоначалният текст ли гласуваме? Не, минаваме на 20. 20 за, приема се. 21 за, Приема се 22 за. Приема се 23 за. Отхвърля се 24 за. Отхвърля се 25 за. Отхвърля се 26 за. Приема се 27 за. Приема се 28 за. Приема се 29 също се приема устно изменение. Имате го в списъка, значи се приема. 300 за. Приема се. 31 за. Приема се. 32 за. Приема се. 303 за. Приема се. I need to do J. Original text, I did that one. J. J, първоначалният текст. За, приема се. 33 за, приема се. Първоначалният текст по Ел, латинско приема се. 34-то за, приема се. Буква N от преамбюла, компромисен вариант JIA, който е за, приема се. 38 за, приема се. 39 за, приема се. След това становище, ще гласуваме само едно на ИТРЕ. Вдигнете ръка да видя дали сте за. Искам да провериме с електронен режим на гласуване. Uh, so 25, 25 за, 16 против. Приема се. Четвърто изменение на ИТРЕ, който е за, Приема се. И 3-4. Добре, ще проверим с електронен режим на гласуване. Четвърто изменение ИТРЕ в частта становища. 27 против, 12 за, отхвърля се. Осмо изменение на ИТРЕ, който е за, приема се. Резултатът е очевиден. Всичко останало е включено в компромисите от списъка. Четвър... 14 точка. Разделно гласуване. Предложение е внесено от титри. Първата част гласуваме до буква С, който е за, приема се. Втората част отхвърля се. Сега имаме доста изменения от ИТРЕ. Ще караме поред. 15 за. Приема се. 16 за. Отхвърля се. 17 за. Приема се. 18 за. Приема се. 19 за. Приема се. Регионалната комисия. Изменение едно, което е за. Приема се. Второ. Същата комисия отхвърля се. Трето регионална комисия приема се. Четвърт. Момент да проверим трето. Електронен режим на гласуване. Трето изменение. Край на гласуването. Отхвърля се. 19 за 22 против. 23 всъщност против. Четвърто изменение. Регионална комисия за Приема се. Седмо изменение регионална комисия. Седмо изменение регионална комисия. Приема се. Само една група бе против. Изменение 11 регионална комисия за. Приема се. Резултата е ясен. 13-то изменение, сусно изменение, регионална комисия, приема се. 14-то регионална комисия, отхвърля се. 16-то Отвърля се. 17. то Отвърля се. Ако сте за, значи се приема. Преди мисля, че гласувахте против. 17-то няма проблеми. 17-то. Който е за, дигнете ясно ръка. Приема се. 18. С изменение, който е за, приема се. Окончателно гласуване. Електронен режим на гласуване. Гласуваме текста с внесените по него изменения и допълнения. Моля, гласувайте, колеги. So, it is adopted by 30... Приема се 34 за 3 против, 4 въздържали се. Okay. So we now are moving moving on to Madam Okuni. Доклада на госпожа Окуни.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 15 за. 15 за. Приема се. 57. Къде е? 75. Къде е? Отхвърля се. Компромис е за. 82. Отхвърля се. Но ще проверим. 82. Проверка. Отхвърля се. 19 към 29. Компромис F. Приема се. 97 за. 97 гласуваме. Отхвърля се, мисля, но нека да проверим същото мнозинство се получава, но искам да съм сигурна. Край на гласуването. 18 за, 23 против. Г за. Компромис H за. 20 за. Приема се. Компромис H, хаш, проверка. Мисля, че се приема, но нека да го проверим. Край на гласуването. 31 за. 9 против. Ясно. Приема се. 20 за. Приема се. 107 за. Отхвърля се. 110 за. Сто единайсет за. Приема се. 112 за. Приема се. 115 за. Приема се. Mm-hmm. 10 на правната комисия за. Приема се. Проверка. Мисля, че се отхвърля. Проверка обаче. Госпожо председател, поздравление, защото бързо действате, но трябва и да се превежда, не забравяйте и понякога не е ясно точно на кое изменение сме. Хубаво е, че печелите време по този начин, но трябва да се опитвате все пак да отчетете и това, че трябва да знаем на кое изменение сме. Добре, ще бъда по-бън, наказва председателката. Правна комисия 10. 17 на 23. Ясно отхвърляне. 11. Отхвърля се. Компромис И. Приема се. 118 за. J за. 119 за. Приема се. Компромис J за. Приема се. Електронно гласуване. Добре, приема се. 121 за. Приема се. Проверка. Край на гласуването. Двама още не са гласували. Сега вече край на гласуването. 16 за, 23 против. Отхвърля се. Компромис К. Приема се. 23 приема се. Елвест приема се. 16 приема се. Компромис М. Приема се. 131 за. Приема се. Компромис Н. Приема се. Тридесет четири за. 135 за. 34 го приехме, така че не е нужно да гласуваме. 35 проверка. 35 преамбюла. На преамбюла. Отхвърля се, мисля. Да, 12 за, 29 против. Едно за. Приема се. 36 на Клуте. Отхвърля се. ни едно. Едно А, 37 на господин Клуте. Приема се. 37 на Клуте.

Правна комисия 1. Отхвърля се. 4. За. Приема се. 49. Не. Не може да се гласува. Три от комисията по заедостта. За. Мисля, че се приема, но нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. 51 за. Приема се 5. Приема се 4 на заетостта. Отхвърля се. 6 за. Приема се. 7 за. Приема се. 8 за. Приема се. 9 за. Приема се. Окончателно гласуване. Е, електронно гласуване. Начало на гласуването. Под текста. Начало на гласуването. Край на гласуването. 35 за, 4 против, 2 въздържали се. И сега гласуването на законодателната резолюция. Начало на гласуването. Добре, край на гласуването. Поздравление, приема се. Продължаваме. Моля, заемете местата си. Изменение 17. Изменение 70. Кой е за? Приема се. Компромис А. Приема се. 74 за. Приема се. 75 за. 75, 145 и 66. Може ли като блок да ги гласуваме? на либералите. За, приема се. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Само 36 са гласували. Двама още липсват. Край на гласуването. 23 за, 17 против. Приема се. Компромис Б за. Приема се. Компромис С за. Приема се. Д за. Приема се. 97, 98 приема се, приема се Е, компромис Е, приема се, компромис Ф, приема се. 110. А, мисля, че се отхвърля едно електронна проверка. 110. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Ясно отхвърляне. Компромис Г. Не, 111 трябва да гласуваме за. Кой е за? Либералите казват за, да. Електронна проверка. Отхвърля се. Компромис Г. За. Приема се. H. Хаш. Приема се. 130. Отхвърля се. 131. За. Приема се. 132. За. Приема се. 133. Приема се. 17. Отхвърля се 18 за. Отхвърля се 19 за. Отхвърля се. Компромис И. За. Приема се. 138. Приема се. Проверка на 138. Компромис И всъщност трябва да проверя. Начало на гласуването. Край на гласуването. Сто за приема се с 21 за. Отхвърля се. 22 за. Приема се. 1А. Компромис 1А. Приема се. 24. Приема се. 25 приема се. А сега сте против, така ли? Тогава е отхвърлено. Видях, видях. 25. Вие сте против, отхвърля се. 26. Отхвърля се. Компромис И Б. Приема се. J. Приема се. 28. Приема се. 29. Приема се. 30. Приема се. Идентично с 46. 31 също се приема. Има една политическа група, която е против електронно, електронно гласуване. Проверка на 31. Приема се 23 за, 19 против. Няма въздържали се. JA за. Приема се. Преамбюл 36, 35 за, за 37 за. Комисията Юри за 38 приема се. Да, само една политическа група е против електронна проверка. Мисля, че същото мнозинство. Но може и да се лъжа. Така че електронно гласуване съвсем близко. 21 на 20. 21 за. 20 против. Всъщност 21 на 21. Господин Клинц, имате ли карта за гласуване? Тридесет и осем се отхвърля, значи. 39 девет за. Вие за ли сте? Приема се тогава. 40 за. Проверка на 39 се връщаме. Край на гласуването на 39. Отхвърля се. се за. може би всичко трябва да проверяваме. 40 първо за електронно гласуване. Ясно е. 25 за, 15 е против. Приема се. 41 се приема, 44 се приема. 44 електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 45 за. Приема се. Трябва да проверено и вие трябва по-решително да гласувате. Приема се. Компромис К. Приема се. 51 за. 53 за. Отхвърля се, мисля, 53. Всъщност, ясно е. Компромис Л за 59 за. Приема се, на електронна проверка. Проверяваме 59 начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се. 60 за. Отхвърля се. 61 за. Приема се. Компромис М за. Приема се. 64 за. Отхвърля се. 5 за, приема се 6, приема се идентично с 65, 7 и 67 са идентични за, приема се 68 за, приема се 8, приема се 9 за, приема се 10 за, приема се Ако искате 10, ще го проверим. Електронно гласуване на 10. Двадесет едно на осем деветнайсет. Приема се. 69 за. Електронно гласуване на променения текст. Край на гласуването. 33 за, 3 против. Сега гласуване на законодателната резолюция. Електронно гласуване. 34 за, 2 против. 35 всъщност са за. 3 се въздържат. Софи и их искаме мандат, и аз искаме мандат, за да започнем преговори с съвета. Мисля, че няма е, други е, противоречиви въпроси. Госпожа Окони, може ли да потвърдите това? Дара Филип Ломбер, както каза, ние трябва да говорим относно мандата за преговори. Става дума за Европейския фонд за социално предприемачество. Нужни са ни, нужен ни е мандат за преговорите. Да, можем да го потвърдим, това казва председателката председателството, докладчиците в сянка са за. Така че приключихме. Първият триалог ще бъде на първо, на първо число. Триалог по социалното предприемачество. Чудесно. Okay, shall we move on to the next vote, which is... Продължаваме нататък. А, това е доклада на господин Клутен за достъп до основни банкови услуги. По първата точка да. Сега изменение 73 за, против, отхвърля се. Сега първоначалният текст за Приема се компромис Б за. Приема се компромис С за. Приема се. 82 изменение е за. Приема се. Компромис Д за. Приема се компромис Е. Приема се. Компромис Ф. Приема се. Компромис е, Ж. Приема се. Компромис Х приема се. Компромис Й за, приема се. Компромис И, приема се. Компромис К, приема се. Компромис Л, за, приема се. Компромис М, за, приема се. Компромис Н, за, приема се. Компромис О, за, приема се. Компромис П, приема се. Компромис Q, приема се. Компромис R, приема се. Компромис S, приема се. Компромис Т, приема се. Компромис У, приема се. Компромис В, приема се компромис дубове, е, свършиха се буквите на азбуката. Изменение 195 за, приема се, компромис X, приема се. И сега изменение 200 отхвърля се. Оригиналният текст за, приема се, Компромис Y. Приема се. Компромис Z. Приема се. Компромис АА. Приема се. Компромис АБ. Приема се. Компромис АЦ. Приема се. Изменение 219. Отхвърля се. Първоначалният текст. Приема се. Компромис АД. Приема се. Компромис АЕ. Приема се. И сега оригиналният текст за част от преамбюла приема се. Изменението на господин Клуте приема се. Компромис АФ приема се. Компромис АГ приема се. Компромис АХ приема се. 14-то изменение приема се. Компромис АИ приема се. Изменения 18 и 19, които са идентични, 18 и 19. Става дума за заличаване. Приемат се. 20-то изменение. Приема се. Компромис А J. Приема се. Компромис А К. АК. Приема се. 26-то изменение. Отхвърля се. Няма да гласуваме по първоначалния текст такъв случай. По 26-то искате да проверим ли? Проверка по 26-то. И резултатът. 26-то се отхвърля. Изменение АЛ за. Приема се. АМ за. Приема се. Изменение А. О. Приема се. АП. Приема се АР. Приема се. А сега. А, точка от преамбюла 55. На, отхвърля се. А С Приема се. 60-то изменение за, приема се, 61-во се приема, 62 во се приема. И сега гласуваме поименно за текста с направените изменения. Край на гласуването. 37 за, 2 против. Поздравления за докладчикът. добре вървим. Стават а, само 5, 11 без 5, е. имаме още малко работа. Още два доклада. Доклада на господин Сиклуна, това е становище, 20 основни въпроса, които безпокоят европейските граждани и предприятия във връзка с функционирането на единния пазар. Компромис А. За. Приема се. Трето изменение. Приема се. Пето изменение. От... Мисля, че се отхвърля. Нека проверим, по поименно по пето изменение. Прекратете гласуването. 17 за, 21 против, значи пето изменение се отхвърля, четвърто изменение приема се, шесто изменение приема се, седмо изменение за, тук е, трябва да гласуваме разделно по първата част за отхвърля се по втората част и тя се отхвърля. Осмо изменение от Готин Секуна за приема се компромис Б. Приема се 12-то изменение и тук гласуваме разделно is concerned basic foodstuffs. Това е първата част. Тя се отхвърля. Втората част, изречението emphasizes и така нататък. Втората част се приема. 13-то изменение. А, Чунтис, то се отхвърля. Компромис С се приема. Четвърти абзац на оригиналния текст. 16-то изменение се приема. 17-то изменение се приема, 18-то изменение се приема, 19-то се приема, 23-то се приема, 20-то тук имаме устно изменение, имате го пред себе си, приема се. 21 изменение за либералите. Отхвърля се. 22 за. Приема се. 24 за. Приема се 25-то. Се приема 26-то. Се приема 27-то. Се приема. Мисля, че 27-ма се приема, но ще проверим. Проверяваме 27-мо. По 27-мо гласувайте по именно, ако обичате. 27 Приема се с 21 гласа за, 19 против. 28 се приема, 29 се приема, 300 приема се, 31 е устно изменение, приема се, 32 за, приема се, 33 за, с устното изменение приема се. И сега окончателно за е, цялото становище гласуваме по именно. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 34 за, 3 гласа против, 2 въздържали се. Очевидно се приема. Поздравление за Едвард е, Сиклуна. А сега ще гласуваме по проекта становище на господин Ламберт за регламент за трансевропейската енергийна инфраструктура и отмяна на решение 1364 от 2006. Първо изменение от докладчика приема се. 45-то се приема. 46-то се приема. 47-то се приема компромиса. Гласуваме го на две части. На три части всъщност. По първата част Where Appropriate Energy Infrastructure Category за отхвърля се. Втората част където гласи Projects involving at least one member state и прочие приема се. Искате да проверим? Добре, по втората част проверяваме с, чрез поименно гласуване. Гласувайте, моля. Да, приема се за 22 гласа за на 17 против. По третата част, това е останалата част от текста, за. Приема се. Сега изменение 59. Приема се. 60-то. Приема се. 61-во. Приема се. 8-о. Приема се. 62-о. Приема се. Тук няколко отпада. Десето се приема, 64-то се отхвърля, 65-то се отхвърля, 66-то се приема, 67-то се приема, 11-то. 11-то мисля, че се отхвърля. Проверяваме с, чрез поименно гласуване. 11 И резултатът 21 е, против 17 за, отхвърля се, 68 за, отхвърля се. На практика всички са против него. Искате да проверим ли? Добре, проверяваме по 68. Гласувайте, моля. Прекратете гласуването. 19 гласа за, 18 против. Приема се. 12 за. Приема се. 13 за. Приема се. 69 за. Отхвърля се. 14 Приема се. 15 Приема се. 15-то. Мога ли да видя ръце за гласуване за 15-то? 70-то. 70-то ще проверим. Гласувайте поименно. Двадесет един на 17, 17, 70 се приема, 16 за приема се, 71 за отхвърля се, 72 за. Мисля, че се приема, да. 17 то отпада, 18 то за, приема се. Приема се 17. то 73-то. 73-то. Отхвърля се. 74-то. Отхвърля се. 75-то. Отхвърля се. 19-то. Отхвърля се. А, приема се, извинявайте. 76-то. Приема се. 77-то. Се приема. Компромис Б. Приема се. 82. Отхвърля се. 83 83-то се отхвърля. 20-то. По 20-то. Дигнете ръце, ако обичате. Приема се. 84-то. Отхвърля се. Но 84-то трябва да проверим. 84-то проверка. 84-то. Отхвърля се. 21 от докладчика за. Мисля, че е същото положение, но нека проверим. По 21 проверка. Край на гласуването. 17 за, 21 против. Отхвърля се. 85-то. Приема се. 86-то. Приема се. 22 за Приема се. 23-то за. Приема се. 87 за. Също се приема. 88 за. Отхвърля се. 89 за. Също се отхвърля. 90 отхвърля се. 91 91. 91. Покажете. Приема се. 92. Искате ли да гласуваме анблок? Не, не можем. 92 за. Приема се 93 за. Приема се 24 24 за. Приема се 25 Приема се 26 Приема се 94 Отхвърля се. 95-то. Нека проверяваме, проверим 95-то. Мисля, че се приема, но гласуваме електронно. Прекратете гласуването. 19 за на 18. Приема се. 96 за. Отхвърля се 97 за. Приема се. 98 за, отхвърля се 99 за, отхвърля се 100 за, приема се 101 за, приема се също така 27 за, отхвърля се, проверяваме 27 18 за, 20 против, значи 27 се отхвърля, 28. Отхвърля се и то. 102 за. Отхвърля се. 29, 30 са оттеглени, 31 се приема, 32 се отхвърля. Сега точката от преамбила, 33 мисля, че се приема. Да, приема се. Нека проверим. Проверяваме по 33-то изменение към 6-та точка от преамбюла. Приема се с 25 на 13. 34-то за. Приема се. 35-то. Проверяваме по 35-то. Гласувайте, моля. Приема се 21 на 17, 37 се отхвърля, 36 за се отхвърля, 38 за 38 се приема, 39-то се приема, 40-то се отхвърля, 41 се приема, 42-то се приема, 43-то се приема, 44-то се приема и сега цялото проекто становище с направените изменения. Господин, госпожо председател, аз мятам, че не само от мое име говоря, когато ви благодаря с каква решителност и с какъв ефектив, какъв ефективен начин ви ръководихте това гласуване. Sorry, I, I I, will... Извинявам се, че може би малко прекалено бързичко карах, но исках а, а, да мога да може да свържеме до 11. Сега гласуваме по целият правилното проекто становище с направените изменения. Гласувайте, моля. И резултата 36 гласа за, няма против, само двама въздържали се. И по законодателната резолюция гласувайте, моля. Край на гласуването. 34 гласа за, двама въздържали се. Поздравления, господин а, Ламберт. Поздравления а, за резултата. Съжалявам, ако действахме малко по-бързо от обикновено. Но резултата е на лице. Because I was Right. The, uh, uh we have the next point. Следваща точка, номер 18. Обща система на данъчно облагане на плащанията на лихви и авторски и лицензионни възнаграждения между свързани дружества от различни държави членки. Госпожа Белс може да представи темата. Окей, късъм се, пане Енокур. Надян Дьошан, съретнем съфоглани. Благодаря. Съвсем накратко искам да ви запозная с това, защо е необходимо преработване на директивата. Първо искам да подкрепя предложението на комисията, на комисията в който включва всички необходими изменения, за да се регулира ясно този въпрос. Приработване на директивата е необходимо и защото през септември 2011 приехме директивата за дружествата майка и за дъщерните дружества. Приехме също и общия консолидиран текст през април тази година парламентът реши, че трябва да се задълбочи фискалното сътрудничество между държавите членки и да се уеднаквят някои норми. Също така, всички знаем, че укриването, избягването на данъци отклонява много средства от държавната хазна. Този въпрос добива все по-актуално значение във времена на криза, когато има проблем с фискалния дефицит и държавния дълг. Целта е борба с данъчните измами, укриването на данъци. Искаме да уредим режима за заместване, изключения също така искаме да се въде нов режим, по силата на който само постоянните, постоянно установените ще могат да се възползват от изключенията от данъчно облагане. Преходните периоди, за тях съм съгласен с това, което предлага комисията, но все пак искам да не се забравя ролята на Европейския парламент – която той играе в хода на работата с комисията. Благодаря. Благодаря, госпожо Пелц. За мен е удоволствие, че мога да говоря на малтийски. Госпожо, заповядайте. Господин Ванок, тук ли е? Извинявам се, но нямах информация, че сте докладчик в сянка. commission qu'il convient de corriger. La Commission propose d'étendre le champ d'application de това стига до двойно данъчно облагане и комисията ще разшири приложното поле. И ще реши кои са допустимите организации, където се налагат лихвите. Ще се вземе предвид къде се плащат и лихвите. Това е правилният подход. Много важно е текста на комисията да не позволява изобщо никакви данъчни измами. В тази връзка изменението на господин Глупес се стъпка в правилната посока. Има необходимост да има справедливи и равни условия за двойното данъчно облагане. времено не трябва да се стигва до двойно данъчно необлагане – което на практика се равнява на 100% данъчно освобождаване. Предложени са редица изменения. Е, се радвам, че имаме възможност да работиме добре с докладчика и с останалите докладчици в сянка. Благодаря. Още веднъж си извинявам, че не ви включих списъка на изказващите се. Свен от името на зелените thank you very much. Uh, first of all, I uh, have to say. Uh, Това ми припомня на директивата майка, дъщерни дружества. Същия състав бе долу-горе. Вече сме работили по сходен въпрос с същите хора, същия състав. Жалко е, че нямаме пълни правомощи за съвместно взимане на решение, иначе можеше да се променят някои неща. Миналия път парламента излезе с доста категорична позиция, с широко мнозинство. Съвета обаче не бе склонен да приеме много от нещата, които решихме ние. Приветстваме, че се работи по този въпрос. Приветстваме принципно и насоката, която очертава комисията. Докладчика също се движи в правилната посока със своя доклад, според нас. Само трябва да се запази съгласуваността между различните решения, които вече сме взимали. На първо място, полезно би било да се добавя една обща клауза за съгласуваност, е, нещо, за което настояваме в резолюцията от април, за данъчното избягване и отклоняване. Това може да се включи. И на второ място трябва да гласуваме последователно, така както гласувахме по директивата за майките дружества и дъщерните дружества. Нуждавам се от еквивалент текст, еквивалентен текст и тук. И в двата нормативни актове са необходими тези текстове, защото виждаме, че в съвета някои държави членки прилагат така наречената патентна котия, за да налагат ниски ставки на някои права като по този начин действат в противовес на съгласността между данъчните режими в различните държави. Това са обичайните заподозрения в съвета, както знаете, Ирландия, Великобритания, Люксембург, Холандия и Белгия. Положението винаги е едно и също. Ако ще имаме обща валута, трябва да имаме общи правила. Не може всеки да се опитва да реализира економическа и фискална политика, като затруднява регулацията в съседни държави. Имаме разминаване в режимите, не само в данъчните облагане. Мисля, че парламентът трябва да продължи своята традиция на вземане на добри решения. Ние ще подкрепим докладчика и посоката, която очертава тя. Ще внесем някои изменения, за да се преведе текста в по-голямо съответствие с позицията на парламента. Трябва да сме реалисти Нашите предложения ще срещнат съпротива в съвета. Има изискване за единодушие в сферата на данъчното облагане. Основният въпрос е ще преминем ли към задълбочено сътрудничество и ако не, какво ще стане? Може би ще трябва да изчакаме до края на света, преди да се предприемат някакви мерки срещу агресивното избягване на данъчни облагане. Нещо, което е съвсем неприемливо и нещо, което няма как да бъде обяснено на нашите граждани. Нямаме представител на консерваторите и реформаторите. Докладчик сега, който се изкаже от името на тази група, няма и записали се в списъка. В такъв случай заключително изказване от докладчика. Благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на колегите, за ценните и интересни предложения. На Свен мога да кажа следното. Опитвам се да преведа в съответствие този доклад с предишната ни позиция по ССТБ и директивата за дружествата майка и дъщерните дружества. Надявам се, че ще има широко мнозинство и в комисията, и в пленарно по всички въпроси. Благодаря. Крайния срок за изменения 7 юни. Разглеждане на измененията 7 юни. Гласуване в комисия КОН 9 юли. Пленарно